Разполагаме с протоколите от вчера. Не знам дали имате някакви коментари или бележки във връзка с протоколите. Виждам, че не. Смятам, че вие приемате с това протоколите. Преминаваме към дневния ред. Първата точка от дневния ред е един въпрос с искане за